сериозни, но сериозни са и нашите намерения да се справим с тях. Надявам се, че можем да разчитаме на подкрепата на парламента. Благодаря, госпожо Аштан. При, получили сме 7 предложения за резолюция от Европа на от ЕКР, от СД, от Обедената левица, от Зелените, от АЛДЕ и от НП. И така приключваме дебата с това мое съобщение. Ще се гласува утре на обяд. Минаваме към следващата точка, а именно докладът на господата Брок и Голтиери за прегледа за 2013 година на организацията и функционирането на ЕСВД, Европейската служба за външно действие. На първо място ще дам думата на господин Брок като докладчик. им времето му е 4 минути. Herr Präsident, Господин председател, госпожо върховен представител, уважаеми колеги. В Мадрид на времето се споразумяхме парламентът, комисията и върховният представител за създаването на службата за външна дейност. И тази служба имаше за цел да подкрепи усилията на комисията и на парламента, без да променя техните правомощия да обединят своята външна политика. Трябваше да се постигнат ефекти на синергия, предимно в три а, области Днес, две години по-късно, можем да кажем, чашата е наполовина пълна. Виждаме, че през тези две и половина години от създаването на службата се постигна изключително много. И смятам, че в редица области, например Сърбия и Косово, беше постигнат важен напредък. Но също така виждам, че все още моторът буксува на ниво сътрудничество между отделните отдели и а, не смятам, че ролята върховен представител се а, отчита в комисията. Не говорим за политика по съседство, а за общата външна политика, която е в правомощията на службата по външни дейности. И също така има забавяне от страна на съвета. В случая с Мали а, имаше а, мисия за обучение, която беше а, оговорена през октомври и през януари все още нищо не се беше случило. Има нерешени въпроси а, на взаимодействието между отделните структури. И за това мисля, че трябва да се стремим да а, подобрим нещата и за това смятам, че а, трябва а, върховният представител да а, бъде а, по-силен и а, трябва да бъде разширен капацитетът за преговори навън. Смятам, че това трябва да стане. Като изясним, че ролята на тази служба е на целия Европейски съюз, а не, не може да бъде използван от отделни държави и членки. Ще ви дам за пример една държава, която познавам най-добре. Тези държави искат да определят избора на и начина по който ще се назначават посланиците. посланниците. но все още а, е, има само 30% е, от а, е, сътрудниците на СВД, които се определят от а, държавите членки. Така че трябва да се подобри взаимодействието между делегациите и посолствата. И тук трябва да се упражнява по-добър надзор и трябва обаче да има способност за действие. По отношение на отчетността, и по отношение на издаването на заповеди. Трябва да е ясно дали държавите членки или на общностно ниво ще се вземат тези решения, за да няма противоположни и противоречащи си мерки. За да имаме общостен и съгласуван подход, трябва да се опитваме да обединим интересите на различните институции. Надявам се нашия доклад да бъде от полза на Върнеса Ештън ние самите ще представим доклад е, след е, тези две години и половина. Ще работим в сътрудничество с господин Гуалтиери е, и ще ви помогне, надяваме се, да формулирате изисквания към службата. Ще се видим отново през есента, за да направим общи изводи как можем да подобрим работата на СВД и да подобрим още повече работата в следващия период от време. Господин... Господин Брок, можете ли? Чувате ли ме? Не, Знаете, Отдавна сте в парламента. Знаете, че имате 6 минути време и обикновено ги разделяме на 4 плюс 2. А, сега обаче вие използвахте пет в началото и накрая ви остава само една. Просто ви казвам, вие сам знаете най-добре. Просто ви казвам, че остана само една минута сега. И сега давам думата на господин Гуалтери. И и към него имам, за него имам същото послание да си разпредели времето така, както най-добре щете. Е, президенте, сеньор алто репрезентанте. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител. В този доклад, който предстои за гласуване, ние желаем да е, дадем възможност за положителен подход от страна на е, е, службата. Ние подчертаваме големия напредък, който службата е постигнала през миналите е, години. Е, знаем, че не беше лесно е, с служителите на Европейския съюз, с съвета, с страните членки. Никак не беше лесно да се обединят всички тези интереси. Но мисля, че заедно с комисията ние успяхме да направим така, че да имаме всеобхватна политика за е, развитие, която е, да е близка до комисията, но и да се контролира от парламент. Това е перспективата, която имахме, която до известна степен беше изпълнила. Е, можем да кажем, че службата за външна дейност има по-големи правомощи, отколкото първоначално беше замислено. Службата е по-близка до комисията, отколкото до съвета и се контролира по-добре от парламента, отколкото им се иска на някой. Беше постигнат общ подход към външната политика, използват се общи инструменти е, е, от страна на Европейския съюз и политиката, външната политика на Европейския съюз е по-единна е, и последователна. А, добрите отношения, които поддържаме с народите, не изключва и е, обща военна е, намеса. Е, освен това, службата се занимава и с темата правосъдие. Занимава се най-вече с... Е, имаме два проблема, които пречат на Европейската служба за външна дейност да разгърне целия си потенциал. Е, и имам предвид този принципен избор, който беше направен през 2010 година. Няма да повтарям това, което каза господин Брок. Ще някои колеги ще кажат, че, беше, че трябва да се рационализира ролята на заместник-председателя на комисията, трябва да се оплатени менеджмента, а, а в и да се запази е, е, и да продължи да се обсъжда автономността при наемане на персонал спрямо страните членки. Е, необходимо е да бъдат преработени разпоредбите относно службата, не всички, но някои от е, тях. Подхода на парламента ще бъде същия като през 2010 година. Смятам, че ще водим добър диалог с вас, е, госпожо Аштън и че ще намерим по-добър инструмент за водене на адекватна политика, която ще отговаря на вашите очаквани амбиции. Благодаря. Заповядайте, госпожо Аштан, за отговор на двамата докладчика. Благодаря, господин председател. Аз съм убедена, че дебатът ще бъде интересен и оживен. Започвам с благодарности към двамата докладчици, господата Брок и Голтиери, за един пълен, цялостен и балансиран доклад. Те, е, господин Брок плюс е, господин Веровщад, бяха едни от архитектите на службата, и това е отразено в доклада. Каква бе целта? Целта бе да се създаде едно европейско дело, една европейска служба, достойна за 21 век, която да даде добавена стойност на дейността на държавите членки, да не бъде просто Министерство на външните работи. Нашите силни точки са именно нашите силни силни качества са свързани именно с комбинирането с военни и цивилни мисии с подпомагане на развитието. За две години и половина можем да кажем, че сме напълно развита служба, която, в която работят квалифицирани депутати дипломати от цяла Европа. Нека да сме наясно, че това нямаше как да бъде предвидено и подготвено преди влизането в сила на Лисабонския договор. Така че не бе лесно началото. За мен има три основни елемента, които заслужават внимание. На първо място, нашите нашите съседни държави. Това го казах и в самото начало, когато е, поех поста. Какво може да направи Европа в е, съседните страни? Смятам, че имаме възможност да промотираме промяната, да я правим възможно. Това първо. Второ, е, цялостният подход – Европейският съюз е един уникален по рода си партньор, тъй като подкрепя правовата държава, дипломацията и подпомагане на развитието чрез тази Европейска служба за външно действие. Тя е в състояние да реагира на всякакъв вид аварийни ситуации, при това дългосрочно. И накрая в светът който е разпределен между огромни економически мощности и сили, е очевидно, че обединени можем да направим много повече, отколкото е, всеки един по-отделно. Това е, става ясно в е, постигнатото с, в Сърбия, Сомалия или Иран. Аз съм много удовлетворена от оценката, която ни се дава в доклада и ви благодаря много, особено за този концепт, за цялостният подход, че трябва да развиваме бързо, колкото се може по-бързо и по-цялостно нашите политики ОПОС и ОПОВОС в областта на отбраната и в областта на сигурността. Особено съм благодарна и за оценката на държавите членки и на усилията, които те полагат в същата посока. И така, целта е заедно да работят всички институции, защото само така въздействието ще бъде максимално и освен това накоплаците няма да бъдат натоварвани излишно. През следващите няколко седмици ще довърша е, отчетния си доклад и искам да почертая, не само това, което е постигнато, а това, което може да се постигне в краткосрочно и дългосрочно бъдеще. Искам да подчертая е, силните страни, но и също така предизвикателствата и промените, които следва да извършим през следващия мандат. На първо място ефикасността на нашата служба. Ефикасността трябва да бъде от ново качество. Наистина Лисабонския договор реши да остави опос в правомощията на държавите членки и да бъде, да подлежи на единодушно взимане на решението. Така че тук политическата воля е изключително важна. Ние, разбира се, не искаме да останем само на ниво Министерство на външните работи, а да работим за постигане на консенсус между държавите членки по някои наистина стратегически важни въпроси, както и държавите членки спрямо парламента и комисията. Аз именно за това съм едновременно и заместник председател на комисията и върховен представител. Тоест, оптимизираното движение в една и съща посока е от а, изключително важно значение. По въпроса за политическата страна на взимането на решения, тук смятам, че можем да се похвалим с големи постижения, които са постигнати от всички служители и от, с помощта на парламента. Можем да се похвалим с мисии за наблюдаване на избори, например или пък в работа по толкова деликатни въпроси, като класифицираната информация. Е, аз съм особено доволна от факта, че моите заместници или служителите на е, службата често идват на отчет тук и участват в е, заседанията. Специално искам да благодаря на ръководителите на делегации на ЕСВД и за отчетите, които те предлагат изготвят за европейските парламентаристи. В отчетния доклад подчертавам три важни момента. Първият е сътрудничеството с комисията, както и структурната организация на службата и заместниците. По въпроса за сътрудничеството между комисията и ЕСВД. Това отдавна го обсъждаме и понякога, според мен, не сме достатъчно благо добронамерени към нас самите, прекалено се критикуваме. Често даже умалуважаваме постигнатото. Сега обаче препоръките на а, доклада подчертават именно, че има какво да се постигне, особено в а, контактите между комисията и групата на външните министри. Е, комисар Чиолос, например, е, работи ръка за ръка с мен наскоро на посещение в е, Монголия, доразви започнатото от мен по посока на помощ за селското стопанство госпожа Сесилия Малстрем и Нели Кройс в областта на сигурността Антонио Таяни, например, е, придружи и изпрати делегация от бизнесмени в Египет Мишел Барние и аз е, сама, самата разработваме, участваме в разработки на съвета за отбранителната индустрия. Госпожа Кристина Георгиева участва в търсенето на разрешение на кризата в Сирия и разбира се, непрекъснато си сътрудничи с Андрей Спибалкс и Штефан Фюле. Стратегическите ориентации са свързани и с финансовите инструменти, за да може и целите, свързани с подпомагане на развитието, заедно с външно-политическите цели, да бъдат изпълнени. По въпроса сега за заместниците на върховния представител в контактите с парламента. Това трябва да бъде структурирано по-добре, за да мога да бъда представлявана винаги, да имам свой представител, особено в работата на парламента. И тук би трябвало да направим даже крачка напред и да дадем специален мандат на ръководителите на мисии и делегации в областта на външната политика. Така всъщност посланието ще бъде европейско, няма да бъде индивидуално или национално. И накрая по структурата на службата много се работи, много се постигна, имаме признание за това, разбира се, остава още много какво да се постигне. Така че съм признателна за признанието на нашите цивилни и военни 7000, които са разгърнати в Могадишо, в Либия и в много други дестинации. интегрирането на съответните служби са обект на разсъждения в момента, за да може материята да бъде упростена и оптимизирана. Разбира се, тези вътрешни структури трябва да знаят пред кого да се отчитат с оглед на бюджетните изисквания. През 2014 година аз даже поисках вече да няма толкова много висши сановници от е, чин IAD-16 е, и AD-15. Е, Штатът продължава да ни занимава не само на европейско равнище и на равнище държави членки, но успехът ни се дължи до голяма степен на експертите, на квали... високо квалифицираните ни сътрудници и се надявам това да продължи да бъде наша а, марка. Благодаря им за работата, за сърцатите усилия полагани през изминалите пет години. Докладът, отчетният доклад, който ще представим, ще покаже на вас, дами и господа европарламентаристи, че сред постигнатите резултати е и представителството на жените. 18% от щата на службата произхожда от държави членки след 2004 година, а те на свой ред представляват 20% от населението на Европа. Това разбира се е недостатъчно. Недостатъчно е присъствието на жени в командирования от съвета и комисията щат в началото, когато почнах работа, имаше само 11 е, жени на ръководни построве, сега те са 24, чакаме още 4 нови в е, така наречения пакет 2013 година. Хелга Шмидт, нашият политически директор и заместник генерален секретар, е изключително ангажирана с е, работата на високопоставени позиции на жените. Сега по въпроса за една трета представителна квота на дипломати от националните държави. Да, съгласна съм, че ние представляваме една желана цел, професионална дестинация и е, разполагаме с е, много високо квалифицирани специалисти, които преди това са работили в комисията и съвета. Искам да ви съобщя и че в скоро време ще има публикация на вакантни места и за служители на парламента. Разбира се, амбициите са си амбиции, средствата са нещо съвсем друго. И не можем да си правим сметките без кръчмар. Ако позволите, бюджетните изисквания са строги и стрикни. Освен това имаме вече много унаследено от комисията и от съвета. Много разчитаме все още за, логистичен, за логистична подкрепа от страна на комисията. Особено с оглед на това, че от нас се очаква да сме навсякъде. Това съответно струва пари. Открити са нови делегации в Либия и Миянмар. И е, точно в е, светлината на казаното тук харчим много, 30 милиона за делегациите в Кабул, Либия и Багдад, само за тяхната охрана. Разбира се, има много потенциал, който можем да използваме с националните дипломатични служби за економии, като, например, разполагане в една и съща е, сграда или е, ползване на един и същи персонал. Е, ресурсите са свързани с това до каква степен ще разнообразяваме нашата дейност. Дейност, която за момента сме оставили на страна, тъй като нямаме капацитет. Разбира се, нещата не се случват от днес за утре и изисква време. Докладът ще бъде публикуван а, скоро, но това, което е най-важното е, че от нищото израсна за три години една а, служба, дейна и действена. Благодаря ви за оказаната подкрепа. Надявам се, че можем да разчитаме на помощ от вас за преди преодоляване на всички тези предизвикателства до края на мандата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Аштън. За минута госпожа Нейнски от името на Комисия по бюджетите. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Брок, уважаема госпожо комисар през последните две години ние се занимавахме със структуриране на службата за външно действие. днес вече е време да погледнем към бъдещото й развитие като стълб на общоевропейската дипломация. ето защо смятам че разпределението и финансирането на европейските делегации трябва да зависи от стратегическите интереси на съюза. само чрез ясни приоритети ще може да се постигне оптимално и ефективно разпределение на ресурси и експерти и по този начин да се защитят европейските интереси и европа да бъде ключов фактор в световната политика. имайки предвид необходимостта от бюджетни съкращения намирам че е изключително важно службата за външно действие и външните министерства на държавите членки да си сътрудничат по тясно както в оперативните действия така и чрез обмяна на опит единствено по този начин ще се гарантира единност на европейските действия и приемственост спрямо европейските приоритети. в заключение бих искала да призова ръководството на службата да не спира усилията си за постигане на географски баланс в институцията чрез наемане на повече кадри от централна и източна европа както и да поздравя госпожа аштън за убедената й подкрепа за gender equality уважаеми дами и господа този дебат не е просто междуинституционално упражнение по риторика той е възможност да се замислим за бъдещето на европейския съюз на международната сцена. благодаря ви. Eh. Много благодаря. Не виждам господин Калфин. Той бе заявил участие от името на Комисията по бюджетите, но за момента не е в залата, така че преминаваме по-нататъка от името на различните политически групи. За две минути първият оратор има думата от името на НП е, господин Салафранка. Благодаря господин председател, госпожо Аштън, уважаеми дами и господа. Тази препоръка и всъщност поздравления на колегата Елмар Броки и на Роберто Голтиери. Тези препоръки, значи, са в хармония с решението на съвета от 2010 година. Това е първата констатация. Втората констатация е, че службата е оперативна и поздравления по този повод на върховната представителка и на нейните сътрудници. Сега, нека да кажа, че тази служба оперира по силата на решение взето от съвета. Службата е разписана и създадена така както съветът реши, че тя трябва да функционира. Включително средствата и ресурсите, човешките и финансови. Това отговаря службата по размер и амбиции, отговаря на Министерството на външните работи и на държава, като например Дания. Така че смятам, че трябва да се назначи е, съвещателен е, съвет или отделни съветници и заместници на върховният представител, като например случаят е, с Египет може да ни послужи за пример в този случай или пък подписването на консулско споразумение между Кралство Испания и държавата Йемен. Това първо. След това бихме могли да използваме експертните познания на дипломатите от националните държави, както и на служителите на европейските институции. Ето за това трябва да мобилизираме политическа воля, за да може Европа да говори с един глас – и в крайна сметка нашата обща политика в областта на сигурността и на външните работи да бъде свързана и последователна и да няма такива инциденти като, току, като произвелият се неодавна инцидент по повод на дебата с Сирия. Благодаря. Благодаря, господин Сала Франка. Сега имат думата госпожа Гомеш от името на социалистите. Конструир uma instituição do começo nunca е tarefa simples И e, por isso a alta representante да се задвижи една нова институция не е лесно. И, госпожо Върховен представител, вие заслужавате похвала. Преди две години а, СВД направи първите си стъпки в областта на общата външна политика. Имаме нужда от визии, от амбиции, за да се справим с защитата на стратегическите интереси на Европа по света и да консолидираме общи външнополитически интереси. Разбира се, че е важно да има политическа координация от страна на върховния представител на всички външнополитически инструменти, които са на лице в Европа. Енергетика, търговия. Вие изпълнявате две роли. От една страна сте върховен представител на Съюза за външната политика и политиката на сигурност и сте заместник председател на комисията. За това трябва да имате смелост както да впечатлявате комисарите, така и държавните глави на европейските държави. Общата външна политика е изключително важна, особено във времена на криза, защото европейските държави губят капацитет не губят финансови средства и за това трябва да бъдат финансово оптимирани тези средства. ние не бива да забравяме, че отговаряме и за сигурността по цял свят. Така че нашите външнополитически дейности трябва да са основани на защитата на човешките права, мирът по цял свят трябва да прилагаме всички инструменти, с които разполагаме. Трябва да водим диалог с трети държави, с стратегически партньори, американците, китайците, Русия, Индия и Бразилия. И тези разговори трябва да са прозрачни и да носят резултат. Благодаря. Сега от името на Алда госпожа Нейц Ойтенброк. Госпожа Върховен представител, с Лисабонския договор европейската външна политика а, беше поставена дневен ред. Беше поставена основата за обща европейска дипломатическа служба. Няма да наричаме, разбира се, дипломация, защото само страните членки имат дипломати. Затова наричаме службата служба за външна, външни действия действия и представителствата се наричат делегации, а не е, е, посолства. Е, ръководителите са съответно ръководители на делегации, а не посланици. За мен всичко това е малко жалко, е, но то е, разкрива е, обаче е, първоначалното Е, нежелание е, на външните министри да работят в тази обща посока. Много положителна е нашата оценка за службата за външни дейности само три години след като тя беше създадена и можем да кажем, че начинът по който тя работи е едно малко чудо. Има, разбира се, място за подобрение. Е, обединяването на три функции в една длъжност, върховен представител, заместник, председател, е, изискват свръхчовешки е, умения има място за един или повече заместници, които също политически да а, е, представляват върховния представител. Има нужда от а, гъвкавост, за да може службата да се адаптира към бързо променещи се ситуации и да се направи така, че да се избегне дублирането на дейности между различните европейски институции. Благодаря. Следващият оратор има две минути и това ще бъде госпожа Брантнер от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Аштан. Както казаха вече прежди говорищите, наистина много сте постигнали през последните три години и заслужавате благодарности и похвали. Разбира се, всички знаем, че може да се постигне все повече и повече. Така че имаме сега възможност да използваме този отчетен доклад и за нещо друго, не само за отчет. Една от главните цели на службата, така както всъщност и вие самата подчертахте, е да превърне Европейският съюз в един от най-важните е, международни фактори в разрешаването на международни конфликти и превенция на кризи. Казах, дадохте примера с, дадохте пример с Сърбия и Косово, но мога да добавя Йемен, Миянмар и някои други Случай, Сега обаче вие бихте могла да работите по-задълбочено в ролята си на заместник-председател на комисията. Така ще постигнете по-бърза интеграция. Е, обсъдихме вече това с е, господин Поповски. И той каза, че е имало такава структура преди три години, но човек знае, че не може всичко да се постигне за кратко време и че хората са важни, а не структурите. Хората са на лице, така че сега трябва да им се предостави структура, която да им позволи да работят с максимален капацитет. Това първо. Второ, Радвам се особено, че и вие е, самата казахте, че няма защо на върха да има много служители, а в подножието на пирамидата не чак толкова, така че се радвам, че възнамерявате да се справите с това през 2014 година. Другият въпрос, който споменахте е равното представяне на мъже и жени. И тук е, трябва да премахваме структурните препятствия, които се издигат на полето на демокрацията, на дипломацията, извинете, пред жените. И накрая, вие сте едно лице и имате три функции. Така че предложете вашите собствени избраници за заместници, за да не може да ви обвиняваме за това, че не сте там на, на второ или на трето място. Благодаря. Сега доктор Танок Господин председател, първоначално бях е, скептик по отношение на службата за външна а, е, а, е, дейност. Въпреки това, обаче, сега малко смекчих своите вижданията. Кати, аз ще разви от нулата една а, институция и постигна консенсус по отношение на обща външна политика, политиката по сигурността. Всички страни членки говорят с един глас и не се конкурираме с с НАТО. Ще спомена някои примери отличната работа в Атланта, усилията за намаляване на бедността на Сомалийския бряг, мисията в Мали, Бирма и скорошния пробив в споразумението с Косово, моите проздавления. Тези успехи демонстрират точно това, което ние желаем да, от, да видим от Европейската служба за е, външна дейност. Работа с ясно дефинирани е, параметри економик е, от мащаба Екаре не може да приеме сценарий, е, в който европейски групи се е, борят е, или водят военни действия на място. Външната политика и политиката по сигурността е гръбнака на националната сигурност. Страните членки отговарят за тази е, политика и не може да е, се иска от националните държави да плащат скъпо за политика, която е против националните е, е, интереси. Е, е, е, ротационното председателство е, е основен елемент от е, Европейския съюз и всеки един, който се опита да наруши това, ще разруши демокрацията в европейските структури. И накрая, защо, госпожо Аштън, няма делегация в Панама, има голяма делегация в Барбадос? Благодаря, господин Танок. Има синя карта. Александър. Ако ти дам думата, всъщност не давам думата за сини карти на тези, които са се записали за изказване в общия списък. Моля те да ме извиниш и когато ти дойде времето за изказване, можеш да зададеш въпросите на господин Тана, които сега искаш да му зададеш. Минута и половина господин Дартмут от името на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 Европейската служба за външна дейност се базира на предположението, че 27-те страни членки споделят общи интереси. Това е заблуда. В Либия участваха само 8 европейски държави, а не 27. Една от тези 8 държави дори не е член на Европейския съюз. 27-те страни членки са а, един вид коалиция на държави, които не желаят да си сътрудничат насърчат. А, А, освен това, Европейската служба за външна дейност има твърде големи разходи. А, сътрудниците на тази служба получават изключително високи заплати повече от 100 служители получават заплати, които са по-големи от тези на британския външен е, секретар. В крайна сметка, вследствие на финансовата криза, е, Обединеното кралство затваря свои и консулски отдели и посолства. Въпреки това обаче, ние трябва да даваме финансов принос, голям финансов принос за Европейската служба за външна дейност, която да провежда политика, която не е, повтарям, не е нашата. Европейската служба за външна дейност е още едно доказателство за това, че членството на Обединеното кралство в Европейския съюз намалява нашето влияние в света. Благодаря, господин Вили Мейер от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Да, ние имахме нашите съмнения и опасения, когато се сформира службата и когато и се възложи мандат. Първо, защото нямаше да може да бъде контролирана пряко от Европейският парламент. Външната политика на всяка държава членка подлежи на контрол от националните парламенти. Тук в нашия случай нещата са по-скоро обратни, защото се напасват, наслагват едно върху друго външни служби на държавите членки на Европейският съюз. Така че, за да стане тази служба наистина част от междуинституционната архитектура, трябва да подлежи на повече парламентарен контрол. И сега да ви кажа, колеги, ние сме много далече от една ОПОС, обща политика в областта на сигурността, която да представлява същинска външна политика или пък политика за отбраната, която надявам се, надявам се дълбоко няма да бъде отбранителна, а ще бъде политика за демилитаризация и разоръжаване. Благодаря. Благодаря и сега минаваме към индивидуалните изказвания. На първо място за минута и половина има думата заместник председателят на парламента Поташевич. Много благодаря господин председател, уважаема госпожо Аштан. Започвам с следното твърдение. ИСВД започна от нула преди 3 години, а сега е изключително полезна и ефикасна организация. С какво мога да подкрепя това си твърдение? Например, Сърбия и Косово, Иран, иранският ядрен проект – или пиратството по бреговете на Сомалия. Аз като ръководител на европейската дейност в областта на източното партньорство мога да се изкажа и го правя за значението на ИСВД в именно това източно партньорство. Ролята на службата е изключително положителна. Сега обаче бих искал да помоля за по-силна позиция на ръководителите на делегации. Разбира се, че това би могло да стане чрез едно по-добро разпределение на функциите. по нишите чиновници биха могли да извършат оперативната дейност, за да могат по-висшите ръководни кадри да занимават с стратегия. Сега, по въпроса за човешките права, тяхното зачитане, нека да си признаем, че Европейският съюз не е достатъчно ефикасен или поне не в достатъчна степен сравнена с годините преди създаването на ИСВД. Е Госпожа Яконсари сега има думата. Благодаря. Говорим за разпределение на силови функции. Затова е толкова важно да се изразяваме единогласно и единодейно в, на международното поле. Затова ни е нужна една ефикасна служба. Така че поздравления за госпожа Аштани за постигнатото. Но продължавам да имам своите е, съмнения за това дали сте, успя, дали сте успели да се освободите от е, прангите на бюрокрацията. Затова смятам, че трябва да намалим административните тегуби, дублирането на документи, на дейности, на отчети. Разбира се, че трябва да се отчитаме пред държавите членки и пред всички останали участници в процеса. Това, което искам да кажа обаче е, че и още нещо ни е липсва. ЕСВД трябва да бъде по-близо до гражданите и това се постига чрез консулските служби. Например, ако вземем примера за отвлечените фин, финландци и австрийски кият гражданин в Йемен. Аз не знаех кой ще занимае с преговорите по тяхното освобождаване, дали консулствата на държавите членки или някой друг. Благодаря. Минуто и медио, ел сеньор Лам. Господин Ламсдорф има думата сега. Uh, um, Благодаря, господин председател. Искам да ви напомня, че при три години е, Франциска Брантнер и е, аз създадохме една временна платформа, наречена Приятели на Европейската служба за външна дейност, е, на която различни хора да се събират и да обсъждат нейната структура. Някои от нещата, които предложихме тогава, днес отново са на дневен ред. Първото е относно заместниците. Много бързо стана а, ясно, а, че от върховния представител не може да се искат да, да се върши работата на, в тези три различни нейни роли. Така че днес една от първите препоръки, която отправяме ние като парламент е за избиране на заместници. А, второ, предлагаме да има по-широка лидерска структура, не само един генерален е, секретар. Ние не искаме да има някакви сиви кардинали зад е, колисите. Ние желаем да имаме възможност е, да получавате информация от колкото може повече източници. Е, е, и трето, както спомена и колегата Дартмунд. Да, разбира се, че страните членки затварят своите посолства, затварят си консулските отдели. Да, точно е, така. И точно на това място Европа Европейската служба за външна дейност има своето място, защото тя ще представлява нашите страни. Благодаря. Благодаря ти за Александър, благодаря за това, че спази времевите ограничения, благодаря ти като колега и като приятел. И сега минута и половина госпожа Луначек. Благодаря, господин председател, госпожо Аштен, дами и господа. И моите поздравления на екипа на госпожа Ештън и на самата нея за техните постижения през последните две години и половина. Това не беше лесно. А, къде другаде може да се изгради на структура едно предприятие, като се започне отгоре надолу и първо се определят длъжностите, а след това тяхната дейност. Така че моите поздравления в тази ситуация, смятам, че се справихте чудесно и действително нужни са свръхчовешки а, усилия, за да се справите без а, да бъдете критикувана. А, Съжалявам, че а, посолствата в Европа трябва да се наричат делегации. Благодаря ви също така за успеха в преговорите между Косово и Сърбия. Мисля, че това е успех, който ще влезе в историята. Казвам го като докладчик по темата Косово в парламента. Има обаче и много трудности, които не позволяват пълното разгръщане на СВД проблемът е в структурите на вземане на решения. Една част от тях са в парламента, друга част в държавите членки и една част от държавите членки не искат СВД да играе своята централна роля, когато става въпрос за общата външна политика. Това не е ваша вина а, и за тази цел се нуждаем от нов конвент, който да определи нови основни правила. Имаме нужда от по-плоска иерархия, имате нужда от заместници. Виждам, че се стремите към повече назначаване на жени в тази структура. А, смятам, че и държавите членки би трябвало да издигат кандидатурите на повече жени за най-висшите постове.

наблюдавам а, работата на СВД а, в страните, които най-често посещавам. Украина, Молдова, Беларус. А, а, Дейността на службата там може да служи за положителен пример. Видяхме, че службата стана част от европейския пейзаж. СВД е партньора в е, източните ни съседки. Какво липсва? Ние се опитваме е, изкуствено да подсилим службата. Нека оценим е, работата, която е свършил. Какво липсва? Вие много красиво говорите за правата на жените. Защо не говорите обаче за правата на християните, които биват преследвани в много региони по света? Трябва да издигнете глас, госпожо комисар. Комисията трябва да ги подкрепи. Трябва ни по-добър национален баланс също така, тъй като Полша доста изостава в статистиката. Ако СВД искаме да бъде успешна, трябва да, тя да бъде балансирана. Благодаря, господин Ковал. Господин Ван Хеко за една минута. Dank u, voorzitter. Het spijt mij een beetje dat ik de heersende consensus moet doorbreken. Благодаря, господин председател. Малко се ядосвам а, и не ми е приятно, че ще направя едно критично изказване, но а, мисля, че а, СВД е пример за това как не бива да се подхожда в лабиринта на европейските институции. А, Принципно съм съгласен с доклада, ще гласувам за тези дребни подобрения, но това е само борба с симптомите. Ако се справим с, ако искаме да се справим с основни недостатъци на структурата, например, ако Бърнеса Аштан утре се пенсионира и остане на власт една върхушка от добре платени дипломати, няма да се решат проблемите на службата, защото Европейският съюз не е готов за обща външна политика и за една обединена дипломация. Разбира се, че може да се съжалява за това, но стотици милиони се помпат в един проект, който не служи добре и не, не си партнира добре с националните дипломати. Merci, monsieur le président, madame la haute représentante. Благодаря, господин Донжон. Взима думата. Службата, като ръководите, е една от положителните еманации на Лисабонския договор, въпреки критиките, въпреки бюджетните ограничения. Нека да не забравяме, че когато питаме нашите съграждани къде искат да видят повече европейско действие, те винаги посочват сигурността, отбраната и, диплома, и дипломацията. Тоест, чудесно е, че се развиват нещата в тази посока. Очевидно е, че за три години не може да се направят чудеса, но се напредва. При това никой не може да го отрече. Сега, по въпроса за препоръките на господата Брок и Голтиери, бих искал да посоча мисиите цивилни и военни. Аз самият съм посетил всички тези мисии и често, за съжаление, наблюдаваме едно и също. Планифи, планирането не е на необходимото равнище, няма гъвкавост. Ето тук трябва да се положат усилия, за да може да сме по-видим актьор на световната сцена. Бих искала, госпожо ще да се обърна сега към вас като заместник-председател, заместник-председател на комисията. Смятам, че финансирането и подкрепата на комисията могат да бъдат използвани много по-ефикасно от службата. Благодаря. Благодаря ви, господин Данжон. Сега за една минута има думата госпожа Мария Муни. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая два важни елемента в препоръките. На първо място да няма при покриване с, с от другите служби и на второ място да бъде по-гъвкава ролята на госпожа Аштън, която не е в състояние да бъде навсякъде лично и трябва да има заместници. Това, което е най-важното обаче, смятам, че ЕСВД трябва да разчита повече на дипломатите от тези национални държави, които закриват посолствата си и се доверяват на услугите, които предоставя ЕСВД. Това означава, че гаранциите за нашите граждани в трети държави остават същите, а ресурсите намаляват. И сега критика както в препоръките на парламента, така и в отчетния доклад, не се подчертава колко малко жени работят там. Не само на висшите ешалони, а навсякъде. 0,5% например са жените с висши е, функции, АД 16 а пък секретарките са жени. Там сътрудници и секретарки процентът е не 0, ами 70%. За съжаление това е факт и съм недоволна че групата на социалисти не успя да прокара заради НП едно свое изменение, именно в тази посока, където препоръчвахме квота за представителство на жени. Благодаря. Благодаря. Сега за една минута има думата госпожа Яте Маки. Илойнен я. Господин председател, много съм доволна от а, е, а, е, това, че а, е, СВД е, е, работи географски балансирано. Географски баланс означава обаче, че всички страни трябва да са а, а, балансирано представени в тази служба. Към днешна дата положението е такова, че а, 14% от дипломатите са французи. Без съмнение те имат качества, но други държави също имат отлични е, дипломати. Госпожа Аштън каза, че 18% от дипломатите са от новите страни членки а останалите от останалите 80%, т.е. 15 стари страни членки, излъчват останалата част от персонала. Това не е добре и трябва да се промени. Господин Петровски за една минута. Благодаря прегледа на работата на СВД трябва да почета аспекта на географския баланс в член 40 на договора за функциониране на Европейския съюз се казва, че във всички дейности трябва да се стремим към географски баланс. Все още този баланс липсва. Дипломатите от Польша са малък брой е, в СВД. Полша е шестата по големина страна в Европейския съюз и би трябвало от 140-те делегации трябва да има 12 поста, а не 4, както е в сега. Тоест, Полша е недостатъчно представена в СВД. Поляците са 3% от общо 3000 служители. Когато говорим за географски баланс, трябва да предвидим национални квоти в службата. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Особено съм удовлетворен от това, че препоръките на Брок и Гуалтиери подчертават новосъздаденият характер на СВД и заради това не можем да очакваме 100% разгръщане на силите и през първите три години. Някои колеги бяха прекалено взискателни към госпожа Аштен, особено предвид пречките, пред които и се наложи да се изправи през последните няколко години. Тук на първо място трябва да сме гъвкави. Гъвкави по отношение на разпределение на средства и кадри. Особено когато променяме политически приоритети, така както всъщност се получи с арабската пролет. Тогава успяхме да се пригодим и гъвкаво да реагираме светкавично. Същото можем да кажем и за външната дейност и за политиката за сигурност. Пример е кризата в Мали квалифицираното мнозинство би било по-добра идея, отколкото пълното мнозинство, което се практикува в момента. Не знам дали ЕСВД може някога да замести националните дипломати, но със сигурност би могло да, пре, да даде карт бланш на някои економии. Благодаря. Благодаря, господин Крайс Дофлер. Уважаеми господин председател, Смятам, че е изключително положително ние да направим междинен преглед и да видим на кои места има потенциал за подобряване на ситуацията. В миналото имаше редица кризи, които показаха, че имаме нужда от ясна политическа ръководна роля на върховния представител и трябва да подкрепим общата политика по сигурността. Госпожо Аштън, вие можете да играете ролята си и да изпълните ролята си още още по-добре. И ние ще направим всичко по силите си, за да ви подкрепим. Освен тази по-добра роля, са нужни и по-ефективни структури за осъществяването на дейността. А, важен е също така областта на а, добросъседската политика а, и тя да бъде обект на общностна политика, а не в промощията на държавите членки. Поздравявам ви за работата свършена до сега. Имате чудесни сътрудници. Искам да спомена вашите колеги от лявата страна и господин Виемон, който работи отлично с парламента. Благодаря. Un minuto и медио, la señora Giannaco. Госпожа Янако за минута и половина. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Вярно е, че работата на Европейската служба за външни дейности до сега беше много положителна. Поздравления за баронеса Аштън за всичките усилия, които положи. Защото нейното положение със сигурност не е било лесно. Начина по който функционираше службата до сега показва, че има възможности за промяна, така както парламентът предлага. По отношение на структурата е нужно да се подобри реализирането на дейността, защото има служители, които са претоварени с работа. И също има недостатъчна координация на усилията между Европейската комисия и а, службата по външна дейност. Затова смятам, че когато а, опитаме, например, да привлечем повече жени, които да работят в службата по външна дейност а, и които да работят в централата в Брюксел, която отговаря за гражданските и за военните операции, Европейската служба за външна дейност ще може да бъде по-бърза и по-ефективна в работата си. И мога само да повторя, господин председател, трябва да отчетем усилията на Европейската служба в външна дейност и а, трябва да предприемем важни промени, за да може службата по външна дейност да бъде една по-добре координирана и по-ефективно действаща служба. Трябва службата да се превърне в марка по цял свят. Това все още не е случаят. И смятам, че се нуждаем от повече напредък. Господин Кортес Ластра, благодаря. Поздравление за госпожа Аштън. Чудесно свършната и чудесно извършната дипломатическа дейност на службата. Това е млада организация, така че ням, не можем да очакваме от нея пълен капацитет. Като член на Комисията по подпомагане на развитието приветствам факта, че тя се обръща към нас и идва да ни представя отчети всяка година. Това определено добавя добавена стойност и означава, че нашата политика и планирането на тази политика са по-ефикасни. Бих искал все пак да от отправя призив към комисията за по-голямо координиране с приоритетите на подпомагане на развитието. Това би могло да се включи в програмната рамка, която започва през 2014 година. И накрая искам да поздравя усилието да бъдат представени еднакво мъжете и жените в службата. Благодаря. Благодаря, Рикардо. Казва председателя господин Кукан има думата сега. Európska služba pre vonkajšiu činnosť ESVČ Европейската служба за външна дейност трябва да бъде силен и стабилен стъп на европейската външна политика. За целта трябва по-ефективно да използваме фондовете, с които разполагаме. СВД е нова структура и предстои още много работа. Видяхме положителни резултати, но видяхме и редица недостатъци, които трябва да бъдат отстранени имаме нужда наистина от силна и ефективна служба за външна дейност, която да заеме лидерска позиция. Нашата политика за съседство, регионите, където Съюза играе ключова роля, са е, е, важни политики. За да постигнем успех там и в тези региони, трябва да говорим с един силен глас. Това първо. Второ, Европейската служба за външна дейност трябва да бъде подкрепена, трябва да изпегнем дублирането на дейности. Ролята на СВД трябва да бъде да подпомага външната политика на Европейския съюз. За целта се нуждаем от прозрачни действия от СВД. Когато се взимат важни решения, трябва да се търси мнението на парламента. Освен това, парламента ще доближи вашата работа до хората. И накрая а, искам да поговоря и аз за географския баланс. А, госпожо Аштън, а, наймете хора от новите страни членки. Минуто и медио благодаря, Едуард. Сега за минута и половина има дума заместник председателя от Марк Карас. Госпожо заместник председател, дами и господа. Ако питаме хората какво искат от Европейския съюз, отговорът е обща външна политика. Ясен, ясно лице на Европа, което тя да показва на света – Последиците на, за глобализацията за континента означават за Европа, че е, тя има ролята на говорител за целия континент. Това ще бъде възможно само ако имаме ефективна служба за външните дейности и ние сме още в началото на едно положително развитие. Има обаче и различни трудности, например разделянето на правомощията между комисията, структурите на службата по външна дейност са неефективни и за това трябва това раздробяване да бъде отстранено. В един доклад на моята колежка Гресле има органиграма на организацията, която показва колко е раздробена и непрегледна службата по отношение на своите структури. А, има, например, различни а, отпуски, има а, различни други неравновесия в различните представителства по света и това трябва да се премахне, ако искаме да имаме една единна и ефективна служба по външната дейност. Благодаря, господин Карас. Колеги, продължаваме. Госпожа Вайдере. Колеги, kopš eiropas ārējā darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress taču vēl ir daudz. Уважаеми колеги, от създаването на службата за външна дейност до сега постигнахме много неща, но имаме и още много работа. Географския баланс е, е изключително важен. Има много малко сътрудници от новите държави членки. И трябва основният критерий да бъде компетентността на избраните служители по външните въпроси. Нужни са компетентни а, сътрудници. А, често пъти установявам, че не може да се разговаря пряко с посланниците, защото те не владеят езика на държавата, в която работят. Това е случая, например, в Москва, където се опитах да установя контакт с представителите, защото ам, беше затруднена комуникацията. Представителите на балтийските държави успяха да намерят място в делегациите, които сътрудничат с съседите на изток, така че това е положително обстоятелство. И искам да приканя леди Аштън да направи представителство на СВД в Туркменистан. Това е държава, която е важна не само заради ресурсите, с които разполага, и от геополитическа гледна точка а за малките държави е, е много важно да имат свои представители консулства. Благодаря. Европейската служба за външно действие е служба, институция, която трябва да се справя с ограниченията на настоящата економическа ситуация. Но пък е, целта си заслужава всички да говорим единогласно. Европейският е, съюз да говори единогласно и да бъде схващан от останалото население на Земята като важен фактор. Така или иначе, обаче, сега е време да капитализираме постигнатото. Затова, тъй като говорим за отчетния доклад, бих, искал да, бих искала да повдигна въпрос много важен за моята държава, Малта, свързан с квотите. Ние бихме искали да се подчертае необходимостта, как, както е записано в решението на съвета за създаването на службата, да са представени всички държави на равна нога, така че бихме искали това да бъде случаят през следващите години. И аз по този повод съм за 14 параграф от е, резолюцията, за да се предприемат мерки против географското неравновесие в всички чинове на служителите, представени там. Така ще поженем политическите дивиденти от участието на държавите членки и техните специалисти. Благодаря. Имаме 7 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και θα τον πάρουν αν όλοι τηρήσουν χρόνο. Имаме 7 човека, които са поискали думата в връзка с спонтанните изказвания. И сега давам думата на колегата Кола. Joiden mielestä tarvitsemme voimakkaa. Аз съм от тези депутати, които смятат, че имаме нужда от по-силна външна политика. Е, СВД е част от е, е, постигането на тази силна външна политика и от защитата на нашите интереси по е, света. Един от колегите ни обърна внимание на преследването на християните. СВД е хибридна структура и не бива да очакваме чудеса от нея след три години. Нашата реакция на кризите бяха бавни заради бюрократичните пречки и твърде многото нива, на които се взима решението Мали, арабската пролет бяха, са добри примери за това. Радвам се, че миналата седмица представителя на СВД за Турция се срещна с представителите на младежите в Турция. Демократичните изисквания към СВД трябва да се приемат на, сериозно. Госпожа Гресли има дума. Благодаря. Искам да ви обърна внимание, че Европейската служба за външна дейност има още дълъг път пред себе си. Ще задам няколко въпроса. Защо продължавате да ни показвате тази органи... органиграма? Защото службата функционира не по силата на тази органиграма, а въпреки не. Няма друга служба с повече висши служители от службата по външна дейност. Радвам се, че вие планирате мерки. Искам да попитам и за специалния представител, каква е неговата функция, какво прави той и защо изобщо още съществува тази институция на специалните представители. Това е само и част от бюрокрацията. Ако се борим за ефективна служба, защото европейските дънакоплаци плащат заплатите на 55 000 дипломати, това е два пъти повече, отколкото в САЩ, може би би било добре а, да се намали техният брой и така ще се спастят много средства. Благодаря, господин Агоракис. Κυρία Πρόεδρε, οι ρυθμίσει που προτείνει η έκθεση αποσκοπούν στην. Госпожо председател, СВД трябва да бъде засилен, трябва да бъде засилен аспекта на външната политика и трябва да придобие повече тежест с всички прилежащи характеристики, т.е. в случай на военни действия ние трябва да се намесваме по-често. Когато говорим за сигурност и отбрана, трябва да бъдат създадени бойни групи на Европейския съюз и трябва те да бъдат финансирани по-бързо, за да бъде този механизъм на реакция в кризна ситуация по-ефективен. Тук трябва да работим с държавите членки и а, това обаче означава, че службата по външна дейност няма да бъде контролирана и тази липсваща демократическа легитимация ще доведе до а, това, че а, ще се легитимират действията на, а, в, в случай на криза. Господин Мелцер, каква визия имат европейците за бъдещето на Европейския съюз? Искаме ли централизирана структура и, гара, и тиранизира своите съседи? или искаме съюз, който е, се подчинява на принципите на федеративността, субсидиарността, силен е във вътрешен аспект и може да се грижи за своите интереси в света. Разбира се, че последното. Така че общата външна политика и а, политиката по сигурността са елемент от а, този по-добър съюз. Но ние имаме една двойствена стратегия. От една страна имаме бившите велики сили, които водят собствена външна политика, от друга страна имаме Европейският съюз, която води а, една а, политика на джудже в външнополитически отношения. Така че имаме нужда от обща служба, но в друга, от друга страна а, важна е общата политика. Благодаря, господин Гриси. <clears throat> Благодаря. Функционирането и начинът на организиране на ЕСВД бе плод на момента. Това бе момент, който изискваше установяване на ново равновесие между съвета, комисията и националните държави членки. Това всъщност го посочи вече господин Голтиери. Основната причина, с други думи, бе балансът. Освен това, е, събитията като арабската пролет или пък създаването на фигурата на омбудсмана за човешки права са други фактори, които допринасят за развитието на службата. Сега говорим за евентуални политически заместници. И всичко това показва, че има развитие, включително и развитие в посока на подпомагане на развитието на трети държави. Това показва и, че комисарите са ангажирани с работата на СВД, защото на днешно време политика без економика няма. Тук има с други думи голям потенциал, който трябва да бъде използван. И накрая географското разпределение в службата, което спомена госпожа Аштън, е нещо, което бих приветствал, както и представенето на жени на висши служби. Благодаря. Uh, uh, Много от моите колеги говориха за това, че Европейския съюз трябва да говори с един глас и че е, трябва да наричаме началниците на делегация по-скоро посланници. Но Европейския съюз няма мандат за такова нещо. А, та, така че според мен СВД е, е поставена на грешна основа. Тя не може да работи, е, да говори за всички 27 а, нации. А, а, СВД е, е, настояваше за прилагането на Лисабонския е, договор. Единственият начин по който Европейския съюз може да говори с един глас е да ви даде мандат а, и, и последно. Какво? Uh, Госпожа Аштън има думата да отговори. Започвам с последния въпрос в качеството на какво съм била на матча на Шампионската лига в Европа. Лично бях поканена. В лично качество бях. Да, продължавам сега по същество. Наистина очаквах, че дебатът ще бъде много оживен и разгорещен и то така се получи. Благодаря ви на всички за участието, което взехте. Няколко основни въпроса всъщност бих искала да поставя и да им отговоря. Останалото може да прочетете в отчетния доклад, когато се публикува. Първият въпрос бе за това как работим с държавите членки. Както казах в встъпителните си бележки, Лисабонският договор остави в съвета правото да се разрешават въпроси свързани с външната политика, при това с единодушие. Разбира се, ние всички се стремим към постигането на общо съгласие. При това не търсим винаги най-низкият общ знаменател, а по-скоро най-високият. Но може да си представите колко трудно се постига съгласие между 27 държави, които си взаимодействат всички заедно и една с друга. Но дебатът, който се който протича при такива условия, е изключително ценен. Обсъждат се въпроси като Сирия, като ембаргото само за да ви дам някои примери. Цитирам това. По време на всяка смяна на ротационно председателство аз се срещам с представители на парламентите на всеки на всичките 27 държави членки, които идват за началото на председателството. Това разбира се не е достатъчно, но е едно добро начало. По въпроса сега за работата с държавите членки дадоха а, примера с отвлечените финландци и австриец в Йемен. Веднага започнах разговори с правителството, с президента. Така че това не бива да притеснява никого. Винаги ще отговорим, винаги ще помогнем, където има отвлечени наши граждани. Сега, по въпроса за представителството на националните дипломати, те участват в пътувания, в мисии, А пък по въпроса сега за заместниците, благодаря на всички за признанието, че не мога да съм навсякъде. В някои седмици, е, например, за един ден съм посещавала пет държави членки и тук ме критикува, че правя много неща и нищо не правя като хората. Така че тук има какво да се направи по въпроса за заместниците, но бих искала да подчертая, че ротационното председателство ми помага много има различни формати, има различни видове заседания, които текат едновременно и където винаги има представител на службата. Както каза Стефан Фюле, с когото работя в много близко сътрудничество, както и с много други комисари, всички работим в пълно взаимодействие и съгласуваност, така че всеки един от нас би могъл да даде отчет по въпроси, по кои, които биха му се поставили. Затова няма защо да има толкова задълбочен дебат за бъдещото разграничение на функциите, защото наченките на едно такова разграничение и солидарно представителство вече съществува. По въпроса сега за солидарността и за реакциите в случаи на бедствия и катастрофи. Това е изключително важно и съответно трябва да бъде анализирано, за да може да се избере най-добрата рецепта, най-добрият канал. Разбира се, разчитам на вас за подкрепа и на държавите членки също. По въпроса за мисиите и за политиката на отбрана. Разбира се, че трябва да натиснем педала на гъста. Има много комитети, които взимат различни решения и всички тези решения, разбира се, са много важни. Не искам да отнема нищо от държавите членки, но просто смятам, че не е необходимо да минаваме през всички тези процедури, особено когато става дума за мисии дали зависим от комисията и по този въпрос – трябва да погледнем и то, надявам се, с ваша помощ е, на състоянието на много регламенти, за да видим как стоят нещата и какво трябва да се промени, защото не е лесно да се променят правилата, понякога това и изисква промяна и в законодателството. Нещата не се променят просто защото ние много силно искаме. Трябва да действаме. По въпроса пък за посолствата и мисиите, мога да ви кажа, че не само, че не се затварят посолства, а и се отварят нови посолства. Барбадос и Панама. Барбадос не е много популярна страна, но това не би трябвало да е така има 44 служители на европейските е, служби, 45 са местни, остават различни институции. И от тук се разпределят е, материал и хуманитарна помощ на помощ на всички те пет съседни държави, т.е. 250 милиона евро. Т.е. 10 различни административни структури на съответните съседни държави бяха елиминирани, ако мога така да кажа, и бяха концентрирани само в Барбадост. Разбира се, че трябва да имаме, е, да сме представени и в останалата част на залива, но не е спешно. Не трябва да го направим сега непременно. Имаме време. В Миянмар, например, се опитваме колкото се може повече и по-бързо да отговаряме на императивите. И това само по себе си вече е промяна. По-голямата част от нашите служители идват от други европейски институции, т.е. те вече имат натрупан опит и сега трябва да променят навиците и привичките си да се пригодят към нова служба. И това означава, че трябва и ние да положим усилие за тази тяхна промяна в начина на работа. Раз... Жените на дипломатически постове, да, наистина тук коникуца, но това е така и в националните дипломатически служби. Пак повтарям, работи се. няма, не съм обаче за квотите. Аз бих искала по заслуги да назначавам служителите. Назначаваме някого начало на някоя мисия или служба, защото смятаме, че това е най-добрият човек за това конкретно място. Разбира се, регламентите се прилагат, но за да могат да се прилагат е, в конкретния случай на ЕСВД, те трябва да бъдат изменени. И изменението на даден регламент не е чак толкова лесно. Разбира се, че аз съм за промените, но всички знаем, че за едно изменение на някой регламент трябва да се започне с предложение, след това то да бъде съгласувано, изменено и така нататък. Тоест дълга е процедурата. Но предложението, например, разбира се, че предложението може да излезе от самата делегация. Така че именно това им казвам. Кажете в каква посока искате да са измененията на вашите работни условия. И ще видим как и какво да направим. По въпроса за висшите служители, съгласна съм, че трябва да има намаление, съкръщаване. Тук в началото имахме една концепция, сега имаме друга 5 АД-15 и 9 АД-16 ще бъдат елиминирани от органиграмата за следващата година. Имаме специални представители, специалните представители всъщност се занимават с, с тези организационни въпроси. И това е характеристика типична за нас, защото в някои конкретни случаи, за разрешаването на някои конкретни е, кризи, ни трябва определен вид специалист, който може би не е на място и трябва да бъде командирован от някое друго място, от някоя друга мисия. Такъв пример имаме с Афганистан. Така че тук се поставя въпроса как бихме могли да интегрираме в още по-голяма степен и да направим още по-взаимосвързани нашите поделения. Съгласни сме и вече го обсъдих с председателя Барозо за съдействието и координирането с различните комисари. По въпроса за отбраната, например, Разменихме мисли миналата седмица по време на обсъждането на положението в Сирия. Така че работим по този въпрос и се надяваме да излезем с предложение за повишена ефикасност за скоро време. Благодаря ви много за подкрепата, за това, че успяхме за три години да се извисим и да наберем скорост. Започнахме с делегации, с мисии, които сформирахме почти без ресурси и без допълнителна помощ и с нов специален мандат. В Нью Йорк, например, веднага след като се отвори нова служба или ново представителство, се прави една инжекция, кадрова инжекция от 20 души, в зависимост от това в коя държава е ротационното представителство. Тук ние нямаме възможност за такава подкрепа но началото е винаги трудно и надявам се, че в крайна сметка службата ще бъде мотив за гордост за всички вас. Моят мандат ще приключи и ще предам штафетата на друг. Службата обаче си остава и тя е важна за Европа. Uh, Frau Präsidentin! Госпожо вице-председател, госпожо председател, колеги. Смятам, че Европейският парламент показа готовността си да работи конструктивно за подобряване на дейността на службата по външни дейности и целият този дебат го показа. А, не очаквах от вас е, отговор на всички въпроси, защото ни предстоят обсъждания в следващите месеци е, във връзка с е, конкретните мерки, които предприемам. Вие споменахте регламентите и законодателят ще трябва да изпълни своята роля за засилването на позицията на службата и трябва да говорим с съвета и комисията. Държавите членки също ще имат ползи, защото не може една държава да забранява а, в нея а, да се основават консулства. Не може да го забранява на други държави, защото това ще спести средства. Ако някой иска да си спести тези разходи, може да го направи. Но трябва да разговаряме с нашите политически представители, за да обсъдим как те най-добре могат да изпълняват своята дейност е, очаквам с интерес вашия доклад, е, отговор на нашата позиция и се надявам, че и през е, идната година ще използваме възможностите на парламента да участват. Господин Гуатиери, сега има думата. Този дебат показа, че в парламента мненията са доста различни. Аз е, е, се радвам да се обърна към господин Танок и да му кажа, е, че наистина е важно, че съществува СВД. Дебата показа, че с позициите на парламента и вашата госпожа Аштън си съответстват до голяма степен. Много се радвах да, да чуя думите, които казахте не само за парламента, но и защото вие показахте визия относно това какви трябва да бъдат задачите на СВД. И ние споделяме вашата визия. По отношение на всеобхватния подход е, има редица предизвикателства. Тоест има предизвикателства пред използването на синергиите в е, инструментите. Вие посочихте редица случаи, в които добре сте си сътрудничали с комисията. Да, точно така е, но от сътрудничеството с комисията трябва още повече да се подобри. И аз се надявам, че нашата резолюция ще ви помогне. Благодаря на вас, на всички служители на СВД и специално на Пьер Вимон за резултатите, които показа за това, че той беше винаги на разположение за дебат с парламента. Благодаря господин Глотиери. Гласуването по този доклад ще бъде утре в 12 часа. Сега минаваме на следващата точка.